Председателката. Добър ден. Продължаваме работа, след като днес сутринта прекъснахме заседанието. Продължаваме с следващата точка от дневния ред, точка 5, годишен доклад за 2013 година на Европейската инвестиционна банка. Докладчик е колегата Чернецки. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е радост и чест да съм докладчик по това важно становище. Става дума за институция, която дори скептиците квалифицират като добре функционираща. Дори нези, които смятат, че банките са първопричината за финансовата криза, смятат, че Европейската инвестиционна банка функционира доста добре. Разбира се, когато казваме, че тя функционира добре, това не означава, че не би могла да заработи дори още по-добре. Отбелязвам този момент в доклада си. Според мен Европейската инвестиционна банка би трябвало да извършва малко по точен стратегически анализ на потребностите от инвестиции в дългосрочен план. Така ще може да бъде разработена устойчива стратегия за инвестиции, която да е и интелигентна. Същевременно Европейската инвестиционна банка би следвало да извърши задълбочен анализ, да направи задълбочена оценка на системите за управление на риска и на системите за контрол в областта на смесеното финансиране. Гостите, които присъстваха на сутрешното ни заседание, председателят на Европейската сметна палата със седалище в Люксембург, би трябвало да изготвят специален доклад. Сметната палата би трябвало да изготви специален доклад за външното кредитиране от страна на Европейската инвестиционна банка. Тази нейна стратегия трябва да бъде изменена, така че да бъде приспособена към дейността и по кредитирането и към действащата в Европейския съюз система. Тъй като в случая става дума за скачени съдове. Това е отрешаващо значение, що се отнася до междинния преглед. Заключение Нека кажа, че Европейската инвестиционна банка както и други институции, като например Европейската банка за възстановяване и развитие, ще трябва да си сътрудничат на оперативно равнище, колкото се може по-ефективно. Едно подобно сътрудничество между банките е абсолютно необходимо с цел максимално намаляване на разходите. По линията на това сътрудничество ще се постигне ефект на взаимодействие. Упоменах Европейската банка за възстановяване и развитие със седалище в Лондон. Работил съм по въпроси, свързани с дейността на Европейската инвестиционна банка, но има някои резерви по отношение на Европейската банка за възстановяване и развитие. Имам предвид суми, които се инвестират външно. Имам предвид инвестиции в различни държави тези средства би следвало да се предоставят на държави, които възнамеряват да се присъединят към Европейския съюз на държави с статут на страни кандидатки. Абсолютно е необходимо Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие да си сътрудничат на оперативно ниво, за да се сведат до минимум разходите и да се постигне взаимодействие. Приключвам. Трябва да кажа, че начинът на функциониране на Европейската инвестиционна банка в сравнение с функционирането на редица други парични институции е наистина добър. Това трябва да бъде признато ако искаме да сме честни. Благодаря, господин Чернецки. Годишният доклад на Европейската инвестиционна банка е докладът, който съдържа най-хубавите снимки. Наистина е много приятно да се разглежда екземпляр от този доклад. Бихте ли могли да ни кажете каква част от средствата, които сте получили от Европейската комисия, действително са били предоставени на крайните бенефициенти. Задавам този въпрос, тъй като днес сутринта бе цитирана доста тревожна статистика. Би ми се искало да знам какъв е размерът на инвестициите ви в Гърция. От последния доклад стана ясно, че една много малка част от средствата е била инвестирана в Гърция, нещо, което бе много разочароващо за нас. Въпросът ми се отнася и до други държави, към които бяха приложени програми за макроекономически корекции, като например Португалия и Ирландия. Uh, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Язнечки за коментара и за усилията да анализира uh, нашата работа във връзка с вашите предложения и въпроси. Ще бъда кратък, защото вие вече сте извършили голяма част от анализа и поставихте много адекватни въпроси. Много сме доволни че в анализът се показва, че нашата банка работи много добре, което е отлично. Нашата задача тук е да видим заедно къде, какво може да се направи по-добре. А за предложенията, които прави господин Яневски, Позволете няколко коментара. Казахте, че има нужда от по-голяма прецизност за дефиницията инвестиции. Тази дума е взета от големия договор. Ако навлезете в дълбочина в това понятие, ще видите различни определения за инвестиции. Някои анализатори отчитат едни аспекти, други – други. Ако става дума за а, рядко населен район в а, Европа, инвестицията може да бъде а, рентабилна, ако а, държавата е взел решение за развитие на този район. В инвестицията има съответни финансови, економически, политически елементи. Това е цяла формула. Но общо взето спазваме указанията, които са ни дадени от европейските институции и държавите членки. Опитваме се да бъдем максимално прецизни. но някои инвестиции имат висока социална възвръщаемост и ниска економическа такава. По въпроса за анализът на управлението на риска мога да кажа, е, че е, нашата банка има е, високи стандарти и добра репутация. Има и критика, че не поемаме достатъчно рискове. 3 А за нас не са само цел аз средство да вземаме средства на заем и да ги кредитираме към крайните потребители. Системата ни за управление на риска е добре изградена и стройно организирана. Аудиторите и външните аудитори в момента тече такъв одит, който трябва да провери управлението на риска. Оценка на резултатите. Там споменахте Сметната палата. За нас Сметната палата е важна институция, която има пряко отношение към нашата дейност – много сериозно се отнасяме към техните анализи. А за оценката на резултатите от външното финансиране, предполагам, че имате предвид политическата стратегия. За политическата стратегия сме нещо като изпълнителен орган. Освен, че сме европейска институция, изследваме политиката на Европейската комисия и съвета на министрите, неща, които са договорени там. Зная, че е, някои хора твърдат, е, че дейността ни извън Европейския съюз е доста разпокъсана. Но всичко в тази сфера е в точно съответствие с е, целите на външната политика на Европейския съюз. Ще ви дам примери с държави, където дейността ни е ограничена и действаме единствено, защото комисията ни помоли да помогнем да, за намаляването на парниковите газове. Ако стратегията беше е, по-фокусирана и ако вземаше предвид е, и други събития, ние сме на разположение, за да се включим и да действаме съответно. Ще ви дам е, пример за такава дейност. Увеличихме Опитахме се да увеличим дейността в Украина по разбираеми причини. Не защото там е лесно да се инвестира, а защото европейските институции поискаха от нас да действаме активно там. Имаме специален външен мандат за финансиране, за който има съгласие от институциите и от Европейския парламент. Напълно съм съгласен с някои бележки, например нуждата от стабилно сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие за проектите в съседните държави. Ако погледнете дейността ни на място, ще видите, че работим заедно с ЕБВР в Източна Европа. 70-80% в зависимост от съответната страна е заедно с Европейската банка за възстановяване и развитие, защото това е, така да се каже, тяхната специализация. Госпожо председател, ви имахте въпрос накрая за крайните бенефициенти. Трябва да се вземе предвид, че има един интервал от време между подписа и изплащането на средствата. И въздъхваме с облегчение, когато подписът е положен, което означава, че проектът може да започне. От друга страна, зная, но погледнато от гледна точка на економиката. Важното е кога започва проекта, кога се включват хората, когато започнем да финансираме заедостта с конкретни дейности и плащаме. Зная, че интервала между подписа и плащането понякога е различен. Това е така в зависимост от е, потенциала за освояване на институцията или страната, която получава инвестиции от нас. В някои държави е, системата е по-сложна. Полагаме много сериозни усилия е, за целите на техническата помощ Спомням си, че на предишното заседание в Европейския парламент поискахте да направим това чрез помощ и техническо съдействие, за да могат институциите, получатели да изпълнат изискванията, регламентите, обществените поръчки, изискването за прозрачност и така нататък. за да инвестираме така както е според изискванията в страната. Понякога този интервал е по-дълъг, отколкото ни се иска, но полагаме усилия, за да го съкратим. Вие споменахте няколко държави, През настоящата година в тези държави успяхме да стигнем до изплащане на средства. Благодаря. Благодаря. За съжаление не отговорихте на конкретния въпрос, а именно какъв е бил към края на 2013 година делът на финансовите средства, които са били разплатени на бенефициентите. Ако в момента не разполагате с точната цифра, то с удоволствие бихме получили от вас писмен отговор. Благодаря ви. Ще бъдат поставени още някои въпроси, на които ще имате възможност да отговорите. Комисията сега ли иска да вземе отношение или по-нататък? Господин Марен е тук от името на Европейската комисия. Генерална дирекция ЕКФИН. Може би Нека кажа няколко думи за сътрудничеството между Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Комисията активно насърчава това сътрудничество, което официално е закрепено в меморандум за разбирателство. Меморандум за разбирателство за дейност извън Европейския съюз. Той бе подписан през месец ноември след като обхватът на дейността на Европейската банка за възстановяване и развитие бе, възстан... бе разширен, така че обхваща и Южното и Източното Средиземноморие. Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка участват в общи механизми за финансиране на Европейския съюз, като например за Западните Балкани, и в рамките на източното партньорство. Участваме и в платформа за смесено финансиране, която се председателства от комисията. Двете банки в момента работят по прилагането на обща рамка за процесите по възлагане на обществени поръчки. Благодаря колегата Хейс. Indeed, uh, um, Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя колегата за доклада и за становището. Оценката е комплексна на дейността на Европейската банка за възстановяване и развитие през 2013 година. Искам да направя едно разграничение между политическото банково дело и инвестиционното банково дело. Ако погледнем политическото банкерство, то обикновено завършва с фалит. Нашата задача е да инвестираме в добри проекти, проекти, които помагат на економиката и е адекватно политиците като нас да виждат ЕБВР като отговор на потребност. за да може самата банка да се издържа. И това разграничение е много важно. Консултантската фирма Брюгъл казва, че Инвестиционното банкиране не е трудно а, заради а, лихвените проценти, но в крайна сметка а, тези проекти стимулират економическата дейност. Има и други проекти, които са чисто и просто в списъка с пожелания на политиците. Едно от предложенията на господин Каники е ЕБВР да използва някои от своите средства за начинаещи фирми. Ще ви дам пример. В Ирландия 2014, за да отговоря на председателката, в Ирландия имаше три страни, институции, които финансираха начинаещия бизнес немската КВФ и още две институции в сътрудничество. Има нужда ЕБВР да работи по този начин. Председателката попита за държавите, които са в програма, както е Ирландия за 2014 не, но за 2013 имам данни 850 милиона. През 2010 сумата беше 210 милиона. Трябва и бенефициентите да са готови да поемат такова финансиране. Наскоро бях в, в, в, в офиса в Люксембург и бях изненадан от мандата, който следва да изпълняват след предложението на господин Юнкер за 300 милиарда инвестиции. Ако искаме да помогнем на, на е и Б, трябва да предложим предложения, не политически такива, а такива, които помагат за развитие на економиката. И е добре да използваме днешното заседание, за да насърчим държавите членки, ако искат да се освоят тези 300 милиарда, да направят предложения. Ние сме готови да се включим. Много е важно да има стратегически инвестиции в градските райони, възстановяването на градовете. Съгласен съм с нуждата от инвестиции в образованието и образователна инфраструктура. Европа изостава в тази сфера. Финансиране за третично или четвър... на образование на четвърто ниво. Една зона, общ, сфера, която не беше спомената, беше социалните жилища. Тук също има възможности. Накрая, госпожо председател. Има и възможност за парламентарен контрол на дейността на, на, на ЕБВР. Не знае кой ще поеме тази дейност. Може би вашата комисия има нужда а, от а, парламентарен контрол върху дейността на Европейската инвестиционна банка и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 Склонен съм да споделя становището на изказали се преди мен колега. За първи път съм докладчик по всянка по тази тема. В случая не става дума за политическа тема. Когато говоря с МКБ в Холандия, Наблягам на това, че постоянно ми се оплакват представители на малки и средни предприятия от кредитите на Европейската инвестиционна банка. Казват, че от тях не проистича кой знае каква полза. В момента се опитвам да установя колко малки и средни предприятия действително са получили кредитиране от Европейската инвестиционна банка. В текста се цитират значителни суми, инвестирани в мащабни проекти. Знам какъв е размерът на общият размер на инвестираните суми. Той е в размер на милиарди. Но бих искал да дам конкретни отговори на малките и средни предприятия в Холандия и за тази цел трябва да знам в какъв размер са били финансирани те. Госпожо председател, права сте, че трябва да получим повече и по-конкретна информация. Не бива да се ограничаваме само с документите с общо съдържание, които ни се предоставят. Още един въпрос. Неправителствените организации цитират проекти в рамките на които предприятия са успели да избегнат данъчно облагане по линията на кредитиране от страна на Европейската инвестиционна банка. Как мога да разбера дали има зрънце истина в тези твърдения, четейки тези документи, които са ни предоставени? Мисля, че ни трябва по-конкретна информация за отделните цели и за това как се реализират те на ниво проекти. Какви мерки предприема банката, за да предотврати подобни нередности? упражняването на политически контрол и установяването на сътрудничество на политическо ниво с Европейската сметна палата. Това би бил един добър, според мен, подход. Разбира се, Европейската инвестиционна банка е важна институция. би било добре външният одит на банката да се извършва от Европейската сметна палата. Разбира се, има възможности и за вътрешен одит, но би ми се искало да може да се намеси и Европейската сметна палата, за да можем да получим точна представа за това какво става в Европейската инвестиционна банка. Знам, че този въпрос се обсъжда и в самата банка. Още една бележка. Обществените консултации за новите правила за прозрачност на Европейската инвестиционна банка. миналото вече имаше проблеми с прозрачността. Каква възможност имат гражданите действително да разберат какво е съдържанието на тези годишни доклади за дейността? получаваме информация за някои области на дейност, но не е лесно да получим информация за управлението, за административната част, а прозрачността на дейността на банките е нещо изключително важно. Този принцип въжи и за Европейската инвестиционна банка. Би ми се искало също така да знам дали Европейската инвестиционна банка не би следвало да отдели по-голямо внимание на прозрачността. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si zprávu podrobně prostudovala. Děkuji moc. Благодаря, госпожо председател. Прочетох внимателно доклада. Благодаря на господин Чернецки за коментарите. Оценявам високо инвестиционната дейност на Е и Б, особено за малките и средните предприятия. Същото се отнася за образованието и квалификацията на младите хора. Радвам се, че инвестиционната банка отчита особеностите на държавите членки един въпрос. Може ли представителя на Европейската инвестиционна банка да каже няколко думи за Джереми, Джесика и Яспер? Това са инструментите за европейско инвестиране. Какво ще направи банката, за да се подобри положението в държавите, където тези инструменти не се използват. Е, ние сме в началото на тяхното програмиране. Благодаря ви за това, че бяхте кратка, госпожа Аяла Сендер. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на представителя на ЕИБ който е тук, за да отговори на някои от нашите въпроси. На страницата за доклада с 2013 година има някои тревожни цифри. Самата ЕИБ казва, че през 2009 година са успели да осигурят кредити на стойност 79 милиарда евро през 2013 година когато имаше тежка рецесия и възоснова на споразумението за растеж от 2012 година инвестициите са много по-малко. Защо се получава така, че Насред рецесията ЕИБ намалява, вместо да увеличава отпуснатите кредити. Чухме от Сметната палата тази сутрин притесненията за бъдещите финансови инструменти. Бих искала да чуя как вижда банката своето участие и какво ще предприеме, така че в бъдеще да има стабилност. И за малките и средни предприятия, наскоро разговарях с представители за нови предприятия, за хедж фондове, но средствата, които бяха предоставени, просто изчезнаха. И в моята страна, е, това въжи и за Австрия, много проявява, проявяваме много силен интерес към такъв начален капитал. Може ли да се направи нещо с ЕИБ? Благодаря, господин Вали. Благодаря. И имам няколко въпроса към представителите на ЕИБ за отпускането на кредити виждаме, че 10,9% от инвестициите са извън еврозоната, извън Европейския съюз. Искам да разбера къде са отишли в крайна сметка тези средства и искаме малко повече яснота за тези средства. Що се отнася до заемите за реалната економика, за малки средни предприятия, искам да попитам какви средства са били инвестирали прияко в малките и средни предприятия и колко от тях са дошли чрез различни проекти, например в Италия – е, има такива проекти, които са резултат от споразумения между различни организации. Коя е най-ефективната форма за финансиране на МСП? Също така искам да разбера как така, например, в Италия се финансират проекти, които не са според нас устойчиви. Финансират се големи, мащабни проекти, например, големи автостради в Милано, във връзка с Експото, една голяма обществена банка в Италия, след това беше, приватизираха, беше приватизирана и бих искал да попитам как ЕИБ финансира дейности, които не са насочени към развитието и устойчивостта. Е, става дума за проекти, които според много експерти са безполезни. Всъщност става дума за половин милиарда. Бихте ли ми е, дали някои разяснения и по тези въпроси? Колегата Дани, благодаря. Аз имам няколко въпроса към представителя на ИБ за инициативата проектни облигации. До преди няколко месеца, преди да стана европейски депутат, работих в една италианска банка в областта на дълговите капиталови пазари. Работих по проекти за достъп до този тип емисии. Разбира се, това е чудесна идея за развитие на инфраструктурата в Европа. Не бих искал да чуя малко пояснения от ЕИБ за тези проекти и какви действия ще предприеме ЕИБ, какво ще предприеме, за да бъдат тези дейности ефективни. Първо, бюрократизацията на процеса на достъп до тези облигации – Давам си сметка, че проектът е в началните етапи, но е много трудно, както за предприятията, които искат достъп до тези средства, така и за съветниците е много трудно да разберат как, какъв е процесът за достъп до тези средства и какво трябва да се предприеме, за да, за да ти отпуснат такива средства. И инфраструктурни проекти, които са от високо качество и които могат да дадат конкретен принос за растежа на Европа, всъщност не получават финансиране поради прекомерна бюрокрация. Ето защо искам да попитам Е и Б, дали дейностите, които възнамеряват да предприемат през следващите месеци, ще са насочени към намаляване на бюрократизацията. И втория въпрос е във връзка с проектите, насочени към финансиране на устойчивост. Един от проектите, които бяха финансирани с проектните облигации беше Кастор в Испания. Този проект не отговаря на тези изисквания. Отпуснати са 200 милиона, след това бяха инвестирани след това в облигации бяха инвестирани още 200 милиона, т.е. 400 милиона в един проект, който едва ли е устойчив и зелен растеж, е едва ли ще спомогне да се постигне целта на господин Юнкер Европа да бъде най-големия производител на зелена енергия. Благодаря ви. Аз също се включих в списъка на желащите да се изкажат. Испанският член на Европейската инвестиционна банка си подаде оставката. Възнамерява ли Европейската инвестиционна банка да предприеме последващи действия по отношение на това лице, тъй като четейки испанската преса, узнах, че има обвинения в корупция срещу него. Uh, for... Благодаря, благодаря за тези въпроси. Доколкото успях да разбера, има една обща нагласа, едно общо желание да се чуят повече подробности за нашите дейности, насочени към подпомагане на МСП. Сега, за да бъда малко по-точен с цифрите, е, от нас се искаше да активизираме дейност, дейностите насочени към СП. Всъщност е, става дума за голям брой целенасочени дейности. Банката не, изпъл... не изпълнява тези дейности. Ние работим с посредници в различни страни за да защото те могат много по-добре да преценят местните условия. Те могат по-добре да преценят кое е реалистично и кое не. Ако обаче погледнем какво сме направили през 2012 година, кредитите бяха около 14 милиарда евро от, на, бя, от нас се поиска да увеличим тези кредити. Миналата година, като съберем кредитите и, и другите дейности, стигнахме до 21 милиона и увеличението е почти 50%. Ние засилваме тези дейности, но аз разбирам, че за институцията като такава може, тя може да стигне до малките и средни предприятия, но чрез посредници. Това означава, че ние зависим и от местните банки, регионални обществени институции – Ние сме напълно убедени, че и тази година ще успеем да достигнем до тях, така както и миналата година. Наясно съм с това обаче, че ако вземем исканията за инвестиции, ще се окаже, че потребностите са 450 милиарда, така че 21 милиарда не е кой знае какво но не, все пак не е нищо. И така, е, ние държим на това, но когато ни попитаха преки или косвени, пряко или косвено, винаги ще бъде чрез посредници. Защото, както казах, Това е присъща черта на областта, в която работим. Когато говорим за транспорт и енергетика, може да има огромни проекти, но това не е така в, непременно в малките и средни предприятия. Госпожа Яла Сендер каза, че ако направим сравнение с Съединените щати, там две трети, повече от 70% от инвестициите са насочени към сделки с дялово участие. В Европа 70% минават през банките. Това не е нещо, което може да се промени веднъж. То е свързано с структурите, с културата. Не бива да забравяме и връзките с финансовите институции, така че няма да успеем радикално нещата изведнъж. Ето защо ние трябва да помогнем на посредниците, да, за да помагате на МСП. Както казах, вървим в правилната посока. Достатъчно ли е обаче? Не. Сега няколко конкретни въпроса, които бяха зададени. Господин Хезел каза, Ние в банката гледаме на себе си като на Европейска банка. Така че ние нямаме нищо против вие да осъществявате контрол над нас. И нямаме нищо против да водим дебат с вас. Какво, не, какво сме направили, какво не. И разбира се, това е ваша отговорност на първо място, но ние сме готови. Бяха зададени няколко конкретни въпроса. Опитам се да бъда максимално експедитивен. Господин Де Йонг зададе въпрос за прозрачността и укриването на данъци. Искам да кажа няколко думи за прозрачността, тъй като въпросът не е маловажен. Прозрачността е нещо, което може да подобри репутацията, а добрата репутация е необходима за успешна дейност. Разбира се, ние сме готови и нямаме нищо против да бъдем под контрола на Европейския парламент и Европейската комисия, е, с която работим в съответствие с е, мандата. Когато изразходваме европейския бюджет, е, Европейската сметна палата играе много важна роля. Ние сме в тясно взаимодействие с Европейския омбудсман. Те има какво да ни има какво да научим от тях. Разбира се, ние сме под юрисдикцията на Европейския съд. Всичко това означава, че ние имаме цял набор от механизми за контрол. Има и политика за прозрачност, може би не всички знаят, но всеки европейски гражданин има правото да иска и получава информация от ЕИБ. И ние се отнасяме еднакво към всички искания и всички оплаквания. Разработили сме механизъм за обработване на оплакванията. Не само, че нямаме проблеми, не сме готови да бъдем под надзора и на Европейската Централна банка. Както знаем, те не държат особено на това, тъй като имат страшно много приоритети в настоящия момент но неохотата и неохотата не идва от а, наша страна. И сега банката в Люксембург а, извършва тази дейност, но ние сме готови да бъдем под а, надзора на ЕЦБ. Сега, въпросът свързан с укриването на данъци Наскоро прочетах няколко доклада за укриването на данъци. Ние сме една от водещите международни финансови институции в областта на практиките за борба срещу укриването на данъци и измама. Ние извършваме правен анализ всеки път, когато има опасност за взаимодействие с некоректни юрисдикции. Провеждаме и анализ и преглед на партньорите, за да се уверим в тяхната коректност. Опираме се на оценката на съответната страна, извършени от Международната организация за стандартите, където сме наблюдатели. Комисията е, е член и ние сме официален наблюдател. Поддържаме тесни контакти не само с Европейската комисия и ЕСБ, но и с международните финансови институции, за да координираме процеса. И винаги, когато има критика, ние се отнасяме към нея сериозно. Наскоро имаше критика може би не толкова срещу нас, а по-скоро срещу глобалния форум на ОИСР, за това кои насоки следваме. Трябва обаче да добавя, че е необходимо да отчетем факта, че глобалният форум предприема сериозни стъпки напред. Разбира се, понякога се водят дискусии и виждаме, че те са постигнали сериозен напредък през последните 5 години. Става дума за подхода всички страни да бъдат обхванати, особено некоректните юрисдикции. Госпожа Лабайова попита за нефинансовите инструменти. Резултатите от инструментите, които прилагаме, са смесени. Понякога всичко върви много добре, понякога има какво да се желае. Що се отнася до страните и регионите, обхванати от политиката за териториално сближаване, ние държим да повишаваме своя капацитет за предоставяне на консултации, за да сме сигурни, че качеството на проектите и е, бързината на оценките са такива, че да не се допускат е, проблеми с освояването. И както казах, е, нашата работа се състои в отпускането на кредити и предоставяне на консултации. Е, консултациите са задължителни, за да извършваме успешна кредитираща дейност. Ние разширяваме в момента своите е, дейности за предоставяне на консултации Що се отнася до въпроса на госпожа Ила Алая Сендър, тя говори е, за пиковете и спадовете в нашата дейност. През 2009 година ние се опитахме да ускорим дейността си, да, да извършим повече, да свършим повече работа, тъй като тогава бяхме в разгара на кризата. Е, Трябваше да забавим темпото обаче по няколко причини. Е, в разгара на криза, винаги, на криза винаги има проблем с освояването, тъй като не е сигурно какво ще се случи, така че нещата обикновенно се задържат. Освен това, за да свършим повече, отколкото сме вършили в миналото, ние трябваше да сме наясно с това доколко е солиден нашия капитал. Както знаете, нашия капитал и нашата солидност са зависими от тези на държавите членки. След кризата, както знаете, някои страни загубиха по едно или друго А в кредитния рейтинг поради обединените усилия на Европейския съюз имаше увеличение на капитала. Увеличи се и обемът на инвестициите от 50 на 55, след това 64. И ако включим и съседните страни, стигаме до 75 и 1. И така, да не заб... Освояването е винаги проблем. Когато няма търсене, можеш да правиш каквото искаш, но трябва да има търсене, за да се инвестира. Но, както казах, до сега ние се справяме доста добре при изпълнението на ангажиментите след увеличението на капитала с 10 милиарда в края на 2011 година или е, началото на 2012 година. Господин Вали повдигна въпроса за страните в еврозоната извън нея. Ние не правим разлика между членове и нечленове на еврозоната. Отговорът е лесен. Ние, наши собственици са 28 държави членки. Те са акционери и от нас се иска да инвестираме в Европейския съюз. 90% от инвестициите ни трябва да бъдат в Европейския съюз. Що се отнася до Европейския съюз, разрешено ни е да инвестираме 10% от а, е, а, е, капитала си за кредити извън Европейския съюз. Цифрата не е точна, защото човек никога не знае кои проекти са реализуеми. Но общо взето сме в границата на 10%. Някои казват не стига, като имаме предвид, че трябва да защитаваме европейските интереси и извън Европейския съюз – но ние сме привели своите действия в съответствие с вашата политика. По-нататък беше зададен въпрос за неустойчивите инвестиции. Разбира се, ние не правим неустойчиви инвестиции, чисто и просто, защото не сме благотворително дружество. В крайна сметка, кредитите, които отпускаме, трябва да се погасяват, а това може да стане само тогава, когато проектите са жизнеспособни. Преди да инвестираме, провеждаме множество оценки и анализи. Когато бъдат направени оценките, в крайна сметка инвестицията се прави само когато се прецени, че инвестицията е устойчива. Разбира се, може да се спори, но имаме ясно определен процес, така че да спазим изискванията на Европейския съюз за устойчивост. Господин Зани зададе въпрос за проектните облигации и инициативата за проектни облигации. Разбира се, това е въпрос, който е обсъждан на широко. Както знаете, ние сме в пилотният етап на тази инициатива и тази пилотна фаза ще продължи до края на следващата година. Официалният срок е 2016 година, но до година вече ще знаем кога ще приключи пилотния етап. Идеята беше да се работи по между 5 и 7 проекта. Убедени сме, че това ще бъде постигнато. Честно казано, ние сме доста удовлетворени от процеса започна доста бавно. Облигаци... Пазара на облигации, например, е много важен, и... само че той не зависи от нашето желание. Смятаме, че има възможности след пилотната фаза проекта да се подсили, но това трябва да бъде обсъдено от вас. Сега, за да приключа, разбира се, земетресенията не са устойчиви. Това, което се случи в Кастор, едва ли удовлетворява някого. Оценките, направени от властите и инженерите, сочеха, че проектът е жизнеспособен и си заслужава да се инвестира в него. Да, разбирам, че в последствие нещо се е случило и то не е било предвидено. Но заедно с това тези неща могат винаги да се случат. Ние не търсим региони в Европа, е, които да са особено сеизмични. Е, понякога се случват неприятности. В Италия, например, променят се правилата. Ние подготвяхме проект е, за газохранилище. Бихте ли се ориентирали към приключване? Извинявайте. Добре, ще спра. Това означава, че не да мога да отговоря на един-два въпроса. Genau. We still the possibility that you write us. ще имате възможност да ни предоставите отговорите си в писмена форма. Би било добре ако на графиката на страница 32, където е отбелязано, че 63% от средствата се инвестират в Европейския съюз, да има и разбивка по страни. Въпрос към колегата Чернецки. Бихте ли искали да кажете нещо в заключение? Времето наистина ни притиска. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се на следващия докладчик. Знам кой е той. Той ще трябва малко да се ограничи, да прояви търпение. Видях как прекъснахте един оратор, който се изказа преди мен, така че ще подходя много дисциплинирано. Искам да подчертая колко е важно да правим разлика между проекти финансирани от ЕИБ, които наистина насърчават економическото развитие и такива, в които тази цел по-скоро е пожелателна. Желателно е те да стимулират економиката от политическа гледна точка, но може би крайният ефект не е точно такъв. А що се отнася до финансирането на МСП, мисля, че е добре да проследим този процес. На политическо ниво се призовава за финансирането на МСП. Не знам обаче доколко са предприяти успешни действия в това отношение или по-скоро става дума за иллюзия. Може да се постави началото на работа по проекти, когато са налични необходимите средства и могат да бъдат сформирани екипи. Има разлика по държави членки, що се отнася до времето, което минава между подписването на споразумение и започването на работа по проектите. Във връзка с това трябва да узнаем дали няма някои държави членки, които се нуждаят от помощ. Може би някои от новите държави членки имат нужда от помощ в областта на административния капацитет. Това е само идея от моя страна. Няма да отнемам повече от времето ви. Председателката, благодаря. Ако колегите членове на комисията имат допълнителни въпроси, нямам нищо против да ги обобщим и да ги представим на Европейската инвестиционна банка в писмена форма. Но това трябва да стане до края на тази седмица, тъй като текстът трябва да влезе и в пленарна зала. До 10 ноември Имате възможност за внасяне на изменения. Ще гласуваме на следващото си заседание. Благодаря на представителя на Европейската инвестиционна банка, на комисията и на докладчика. Преминаваме към следващата точка. Специален доклад номер 11 от 2014 година създаване на Европейската служба за външна дейност. Приветствам с добре дошъл господин Фазакаш, представител на Европейската сметна палата. Давам думата на господин Чернецки, нашия докладчик, като ви обръщам внимание на това, че според графика ни трябваше в 16.20 да започнем работа по следващия специален доклад на Сметната палата. Виждате, че времето много ни притиска. Господин Чернецки, благодаря ви. Ще бъда изключително дисциплиниран. Наистина съм удовлетворен от нивото на сътрудничество, което установихме с господин Фазакаш. Взаимодействието ни бе изключително ползотворно. Европейската служба за външна дейност все още не е пълнокръвен европейски дипломатически корпус, тъй като не разполага все още с необходимия брой служители. Комисията и държавите членки трябва да започнат работа по консолидирането на тази служба. Службата имаше някои проблеми при започването на дейността си имаше проблеми и с координирането на действията си в отговор на кризата в Украина. Защо ви обръщам внимание на това? Защото тези затруднения, както и други затруднения, свързани с действията ни по отношение на Русия, могат да потикнат руската страна към употреба на военна сила с цел решаване на економически спорове. Може също така да се удължат във времето и така наречените замразени конфликти. По-нататък. Европейската служба за външна дейност все още не разполага с необходимия експертен опит. Все още не е в състояние да си сътрудничи ефективно с държави съседни на Европейския съюз. Това трябва да се промени. Малко е сложна административната структура на службата. Тя трябва да бъде рационализирана. Ще кажа нещо, което няма да се хареса на някой, а именно броят на служителите от новите държави членки, присъединили се към 2004, 2007 и 2013 година, са много малък дял от общия брой на служителите на службата. Персоналът ти се доминира от старите държави членки. Много е важно да се постигне географски баланс, като се назначават при назначаването на служители на ръководни постове в службата. Не смятам, че в достатъчна степен се упражнява контрол върху делегациите на Европейския съюз. понякога те са оставени без контрол. Трябва да се установи по-добра координация между службата за външна дейност и други европейски служби и органи. Държавите членки и комисията трябва да направят повече за насърчаването на сътрудничеството и координацията между от службата за външна дейност и други служби в областта на външната политика. Не бива да забравяме и редица други въпроси на хоризонтално равнище. Необходима ни е по-голяма гъвкавост в рамките на мисиите по линията на Европейската политика за сигурност и отбрана. Необходима ни е по-голяма гъвкавост и на ниво външно представителство. През миналата година и тази година стана ясно, че има реална опасност от конфликт в държави съседни на Европейския съюз. Имам предвид най-вече агресията на Русия спрямо Украина, заплахата от страна на групировката Ислямска държава и други организации, свързани с Алкайда. В заключение, Нека кажа, че службата за външна дейност трябва да постигне по-голямо взаимодействие между централата си и делегациите, както и между централата си и Министерствата на външните работи на държавите членки. Благодаря, колега Чернецки. Радваме се, че госпожа Ятен Меки, е докладчик в Комисията по външни работи по тази тема, е сред нас. Моля всички колеги, които ще се изказват от тук нататък, да бъдат съвсем кратки, тъй като нямаме време. Госпожо Ятен Маке, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че господин Чернецки е свършил чудесна работа. Съгласна съм с много от бележките, които току-що направи. Ще се спра върху още три момента. Структурата на Европейската служба за външна дейност. Тази структура продължава прекалено много да залага на подхода отгоре надолу. Няма баланс при разпределянето на ръководните длъжности, например. Според докладчика е особено важно да се наблегне на географския баланс. Аз също искам да отчита този проблем. Също толкова загрижена съм, колкото и докладчика. Всъщност много съм загрижена във връзка с географския дисбаланс в службата за външна дейност. Не е добре, че още в началото има такъв дисбаланс. Обикновено в началото е по-лесно да се постигне баланс, отколкото на по-нататъчен етап. Но в случая още в на... самото начало сме свидетели на дисбаланс. Същият е проблемът и с постовете заемани от жени. Този проблем продължава да е на дневен ред. Помним, че когато госпожа Аштън встъпи в длъжност, тя пое ангажимент за постигането на географски баланс, както и за уравновесено представяне на половете. Тази цел все още не е постигната, което според мен е неприемливо. Това бяха трите ми коментара. Благодаря. Савама hat auch das Wort. Благодаря колегата Сарвама. Thank you, chair. Um, first of all... Благодаря, госпожо председател. Първо ще поздравя докладчик господин Чернецки за добрият доклад. Наистина трябва да има по-добро географско представителство – Съгласна съм и с колегата, който каза, че администрацията е утежнена нагоре по иерархията. Трябва да поискаме от външната служба малко повече синергия. Препоръките в доклада са свързани с някои важни външно-политически аспекти. Споделям тези идеи. Споменаването в текста за възможността Русия да използва военни средства при економически преговори, за да постигне економически отстъпки от Европейския съюз, е малко извън контекста. И евентуално ще поискам изменение за това изречение. Два въпроса, на които комисията може да отговори за 15 секунди. структурните промени, които са необходими в службата за външно действие. Трябва да има стратегия за обща външна политика. Та въпросът към комисията ми е, ще има ли такава рамка за стратегия? В последната комисия ролята на върховния представител не беше много ясна. И а, трябва много внимателно да оценим а, а, това, което а, Кати аз ще направи, за да може а, сега а, новата а, върховна представителка да започне от начало. Благодаря. Още две искания за изказване и след това затварям списъка. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя господин Чернецки, заместник председателя на парламента. Работихме отлично заедно с него като наблюдатели в Украина. Госпожа Атемаки е подготвя становище по този доклад. Съгласен съм с колегата Сала Масета. Трябва да внимаваме с препоръките, особено втория и третия абзац. Отношенията с Украина и после Русия не само от мое име, но и от името на председателят на Комисията за външни работи ще поискам да редактираме първите абсаци, за да избегнем някои заключения, които могат да бъдат неадекватни, които са извън от доклада на аудиторите, на и по-скоро политически. Ето това е изказването от Комисията по външна политика. Благодаря. Има двама представители на Комисията по външни отношения. Колегата Целер. Благодаря. Благодаря на колегите Чернецки и Ятен Меки. Договорът от Лисабон е в сила от 5 години насам. В него се предвижда създаването на Европейска служба за външна дейност. Вероятно през изминалите 5 години се е вършила работа по изграждането и организирането на тази служба. Мисля, че сега е настъпил моментът да приключи този процес. Сега е настъпил моментът тази служба да заработи Необходимо е също така службата за външна дейност да установи по-тясно сътрудничество с други генерални дирекции на комисията, като например Генерална дирекция политика за развитие. Създадени са и редица постове на специални представители на Европейския съюз. Разходите за тези постове са над 53 милиона евро. Мисля, че след като заработи Европейската служба за външна дейност, би следвало тези постове да бъдат премахнати и средствата инвестирани в тях да се използват за нещо друго. Благодаря. Давам думата на представителя на службата за външна дейност. Uh, um, Благодаря, госпожо председател. Тъй като няма време, ще се насоча само към въпросите, и няма да се занимавам с външната политика. По първия въпрос за служителите и за това, че се опасявате, че няма географски баланс. Малко данни. В момента съотношението АД във външната служба от държавите след присъедини се след 2004 е 18, цяло и нещо. Това е съответно на дела население там. Вярно е, че трябва да се гарантира на географски баланс и присъствие на представители на всички държави проблемът сега е в някои от големите държави членки и някои от големите не са представени достатъчно. Всички държави, които се присъединиха през 2004 година, са малко свръхпредставени. Всички тези данни можете да намерите в нашия служебен доклад за годината. Благодаря за въпроса. Той дава нов гледна точка за съотношението мъже-жени. Общо взето в външните министерства положението е същото въпреки усилията на Кати Аштън. Назначили сме жени като шефове на делегацията на Европейския съюз. Сега трябва да продължим да работим в същия дух заедно с госпожа Монгарини. А пък за ролята на, на делегациите на Европейския съюз. Е, знаете, е, там има смесени служители, едни за Европейската комисия, други е, за външната служба. Значителна на част са представители на комисията и там има достатъчно представителност на различните служби, които се занимават с външна политика. Те допринасят значително по линия на анализът, представителството и публичната дипломация. Но това е сфера, в която трябва да се поработи по-усилено. Благодаря на въпроса за опростяването на бюджета и финансовите системи. Зная, че следите внимателно този момент. Ще се опитаме да потърсим някои възможности за опростяване на бюджета без да накърняваме отговорностите, които те не са поели. По другите два въпроса за стратегия за сигурност и външна политика, госпожа Монгерини беше достатъчно ясна в комисията по външна политика. Тя поиска първо широк дебат за характера на тази стратегия, а като цяло ние сме готови. А за оценка на мандата на Кат Яштън, може би най-добре е да прегледате текста, който тя подготви през лятото на 2013 година за съответните изводи за външната служба. Много от тези изводи са взети предвид от Сметната палата в доклада, който обсъждаме. А също така и в текста на докладчика, който чухме преди малко. Отнасям се е, с симпатия към идеята, че след е, договора в Лисабона трябва да потърсим е, синергия между представителствата на европейските държави и делегациите. Мандатът на първата група беше стеснен. Темата ще остане в центъра на нашето внимание. И накрая, за структурата на персонала. Има въпроси към това, което наричаме тежи тази структура в горната си част по иерархията, но с течение на времето можем да потърсим възможности за рационализация, да намалим броят на старшите позиции. Рано е за госпожа Монгарини да има политика по този въпрос, но зная, че след 100 дни работа ще прави предложение за структурата на службата във връзка с мандата и благодаря за тази възможност за коментар. Ако искате повече данни за служителите, мога да ви изпратя допълнителна информация. Председателката, благодаря за тази информация. Би било добре ако Европейската служба за външна дейност полага същите усилия във връзка с прозрачност по отношение на служителите си, както и комисията. На страницата на комисията има много подробна информация за нейните служители, разбита по различни признаци, например полов признак или страна на происход. Добре би било Европейската служба за външна дейност да направи същото мисля, че към момента тя не предоставя задоволителна информация за структурата на персонала си. Или ще го направите доброволно, или ние ще намерим начин да направим така, че да го направите. Бих предпочела първия вариант. Е, е, Докладчикът само едно изречение. Благодаря на всички за коментарите, които ми бяха много полезни. Не сега е моментът да си заравяме главите в пясъка. Изправени сме пред много значими проблеми, пред значими економически проблеми за Европейския съюз и съседните му държави. Русия в голяма степен се намесва, оказва се политически натиск. Мисля, че трябва да заявим това открито, като същевременно проявим уважение и към нашите данакоплаци. Председателката, когато обсъждахме миналата точка, дадохме думата на представителя на Сметната палата, така че сега ще ви дам думата съвсем за малко. Благодаря, госпожо председател. Разбирам колко ви притиска времето. За това ще постъпя като американския президент Джордж Буш. Преди 25 години той посети Унгария. Ние наистина очаквахме той да ни подкрепи, да се изкаже надълго и на широко, а той чисто и просто каза, това е речта, която ми е написана, но няма да изнеса. Скъса лището и каза, обичам ви. Благодаря ви много за изключително полезните разисквания по този доклад. Благодаря за интереса, който проявявате към него. Приветствам и докладчика от името на парламента, господин Чернецки, за отличния текст. Това е един чудесен работен документ, който съдържа правилните препоръки. Не само отчетохте всички наши коментари и отговори, дадени от службата за външна дейност, но се спряхте и върху някои политически аспекти, като например кризата в Украина. А Европейската сметна палата в своята работа се основава на обективни критерии, когато извършва одита. Вие пък от своя страна отчитате политически такива. госпожа Могерини ще има чудесен шанс за тясно сътрудничество с нас. Дейвид О. Саливан свърши чудесна работа като главен оперативен служител. Той сега предстои да стъпи в длъжност като посланник в Вашингтон. Това са две крачки напред, които ни дават повод да вярваме, че е, докладът ще доведе и до успех. Точка 7. Специален доклад на Европейската сметна палата номер 8 от 2014 година. Ефективно ли е управлявала комисията интегрирането на обвързането с производството подпомагане в схемата за единно плащане? Докладчик е госпожа Шулин, сред нас е представителят на Сметната палата господин Кубик. Дава му думата, за да ни представи специалния доклад. Мадам Черман, members of the European Parliament, ladies and gentlemen, Госпожо председател, госпожи и господа депутати, благодаря ви за тази възможност да представя доклада е, за интегрирането на обвързаното с производство под магнит схемата за единно плащане. Както знаете, това е основният инструмент за подпомагане на фермерите. През 2008 година съветът е, прие реформа в ОСП и беше, поискано за равно, беше поискана равносметка. Схемата се разшири в области, в които тя преди това не се прилагаше. От 2010 година насам членовете могат да прехвърлят 4,2 милиарда към схемата за единно плащане. Държавите членки могат да преценят как да се разпределя подкрепата между фермерите. Критериите обаче трябва да са обективни, не дискриминационни и да се спазват общите цели на схемата за единно плащане. Всички тези факти и финансовото значение на, опе... Е, на операцията доведе до това да се направи проверка дали процесът е, спазва правилата. Какво установихме? Аз ще групирам констатациите на Сметната палата в четири групи. Според договора за функциониране на Европейския съюз, финансовия регламент, комисията носи пълна отговорност за изпълнението на бюджета в съответствие с принципа на споделеното управление. Сметната палата установи, че управлението на схемата за единно плащане и интегрирането и с обвързаното производство подпомагане е отчасти успешно. Европейската комисия не гарантира критерии, не гарантира, че критериите на държавите членки винаги съответстват на принципите на Европейския съюз, особено не взимащо отношение към равното третиране на фермерите, пропорционалности, дали се влия върху пазарните условия. Критериите не винаги е, съответстват на принципите на доброто финансово управление. Ние сме наясно с това, че от 2015 година нататък ще има нова схема за преки плащания за фермите и е, мнението на Сметната палата е, че комисията трябва да излезе с ясни насоки, да поиска държавите членки да покажат, че критериите са обективни и не дискриминационни. Комисията трябва също така да се погрижи всяко изкривяване на пазара и конкуренцията да се избягват. Правата за получаване на плащания в държавите членки са обвързани с определени тавани. Сметната палата установи, че комисията не е определила система, за която да провери дали държавите членки спазват таваните. Във Франция сумата на плащанията са над националния таван. Комисията също така не е провела достатъчно добре проверките в държавите членки, за да гарантира спазване на правилата и дори и тогава, когато са били установени грешки, правата за получаване на плащания не са били коригирани, тъй като административните процедури са твърде бавни. Европейската комисия следователно би следвало да усъвършенства надзора върху таваните в държавите членки и да, и да установи връзката им с правата за получаване на плащания. По време на нашите посещения в държавите членки установихме, че националното законодателство не винаги е в съзвучие с това на Европейския съюз, така че понякога плащанията са били твърде занижени или пък фермерите са получавали много повече, отколкото е имало на разположение в съответния сектор. Понякога са били извършвани плащания без да има достатъчно основание в европейското законодателство или пък чисто и просто са били направени погрешни изчисления. Проблемът е, че некоректните права за получаване на плащания ще продължат да водят до плащания по схемата за единно плащане. Това ще продължи и след 2014 година, тъй като държавите членки може да решат да платят до да извършват плащания над съществуващо ниво по схемата за единно плащане. Комисията следва да гарантира така, щото националното законодателство да съответства на европейските правила и принципи. На четвърто място, от 2015 година, преките схемата за единно плащане за фермери от 2015 година ще бъде заместена с основна схема за плащания. Те ще се основават на права за получаване на плащания. Следователно, Сметната палата трябва да получи ясна информация за начина по който се изчисляват правата за получаване на плащания в държавите членки. Държавите членки са натрупали богат опит след въвеждането на схемата за единно плащане, но независимо от това, контролни, системите за контрол се различават чувствително. Има и разлика в надежността на данните, за фермерите, които се използват за целите на изчисленията. Следователно, комисията трябва задължително да направи така, че държавите членки и властите в тях да имат ясни процедури, за да се проверява надежността на данните, изчисленията и плащанията. Заключение. Нашият одит беше специализирани. Ние проверихме спазването на приложимите правила и принципи от всички участници. Много е важно, това, това е много важно не само за миналото, към което имаме критични забележки, но и за бъдещето. Комисията прие всичките ни препоръки. Това е много важно с оглед на новата ОСП. Трябва да се положат усилия старите грешки да не се повтарят и новите системи за плащания да се управляват по-добре, така че да окажат положително въздействие върху равното третиране на фермерите в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин Кубик. Този доклад до голяма степен е от техническо естество, но е важен, тъй като засяга област на ОСП, в която трябва да се гарантира равнопоставеност при правата за получаване на плащанията. Думата има сега докладчика госпожа Шулин. Дойде Glede priporočil Evropskega parlamenta in usklajevanja с представники комисия, смо имели в петък 7... Благодаря. Помирителната процедура се състоя в петък на 17 октомври. Под... Подкрепяме препоръките на Европейската сметна палата, приветстваме и конструктивния подход на Европейската комисия. За съжаление обаче, някои държави членки не винаги спазват принципите на доброто финансово управление, от което проистичат неочаквани ползи за някой, например във Франция или Испания. Европейската комисия трябва да упражнява надлежен контрол върху изчисляването на размера на плащанията. Дори когато комисията установяваше грешки, имаше забавения при тяхното коригиране – Европейският парламент обръща внимание на рисковете и опасностите, които проистичат от допуснати в миналото грешки. От тях могат да проистъкат рискове за новата основна система на плащания. Европейският парламент има няколко искания във връзка с тази нова система. Например, намаляване на административната тежест за селскостопанските производители за целта комисията трябва да предприеме надлежни мерки за избягването на несъответствия. Трябва да изиска от държавите членки да предприемат адекватни действия за доброто прилагане на новата схема особено като се има предвид, че комисията отговаря за изпълнението на бюджета. Благодаря. Благодаря. Няма желаящи да се изкажат. За това ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател, госпожо Шулин, господин Кубик, госпожи и господа. Благодаря ви за възможността да участвам в разискването по неодавнашния специален доклад на Сметната палата и по работния документ към него във връзка с интегрирането на схемата за обвързани с производството плащания в схемата за единно плащане. Както вече бе упоменато, Комисията признава, че при интегрирането на обвързаните с производството плащания в схемата за единно плащане бяха допуснати някои недостатъци отчитаме и препоръките на Европейската сметна палата. Нека сега направя няколко коментара върху действащата рамка за преки плащания. Ще се спра и върху това как в нормативната уредба ще бъдат отчетени препоръките на Сметната палата и препоръките в работния документ на парламента. Първо, нека припомня, че съгласно действащата нормативна уредба, интегрирането на обвързаното с производството подпомагане в схемата за единно плащане е обект на споделено управление от страна на държавите членки и на комисията. В рамките на това управление държавите членки прилагат законодателството, а Европейската комисия упражнява контрол и извършва одит на изпълнението на бюджета на Европейския съюз, в съзвучие с общите принципи в европейското законодателство. Второ, вярно е, че държавите членки имат известно право на осмотрение в зависимост от конкретната ситуация, в която се намират. Но на тях се пада и отговорността да, да предприемат законодателни, регулаторни и административни мерки с цел защита на финансовите интереси на Европейския съюз. На тях се пада и задачата да установят ефективни системи за управление и контрол в рамките на системата ИСАК. Като се има предвид правото на осмотрение на държавите членки, комисията предоставя насоки за правилното прилагане на законодателството по искане от страна на държавите членки. А що се отнася до надзора върху спазването на таваните, ясно е, че предоставянето на информация от страна на държавите членки бе синтезирано в електронна форма. Там, където имаше съмнения, държавите членки бяха помолени да дадат разяснения. Когато бяха установявани недостатъци на ниво държави членки, имаше и последващи действия при отчитането. През 2015 година ще има промени. Както вече опоменахте, ще има нова система за преки плащания. Тя ще влезе в сила на 1 януари 2015 година. Във връзка с това комисията изготвила подробни правила за прилагане като същевременно ще се спазва и правото на осмотрение на държавите членки. Става дума за националните и регионални резерви в рамките на основната схема за плащания. Трябва да се гарантира също така и равно третиране на производителите, за да се избегне изкривяване на конкуренцията и пазара. При изготвянето на правилата за изпълнение надлежно бяха отчетени недостатъците от изминалия период. Още нещо, което трябва да опоменем е, че по новата нормативна уредба комисията е заделила специални ресурси за увеличаване на капацитета си за контрол върху и подпомагане на държавите членки така че да се подобри контрола върху спазването на европейското законодателство. Комисията в правилата за изпълнение предла... е предвидила много по- подробни изисквания за уведомяване, например за доброволната подкрепа, обвързана с производството. Накрая нека упомена, че в новите насоки комисията уточнява, че проверките от страна на сертифициращите органи трябва да включват и оценка на правото за получаване на плащания. Трябва да има информация за това доколко правото за получаване на плащания е изчислено коректно. Така ще се избегне неравно третиране на производителите и изкривяване на конкуренцията. в рамките на новата нормативна уредба мисля, че надлежно ще отчетем препоръките на Европейския парламент. Ще доусъвършенстваме прилагането на новата система за преки плащания, която е важна както за производителите, така и за предоставянето на обществени блага. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателката. Не виждам желаящи да се изкажат. Докладчикът госпожа Шулин иска ли да вземе думата? Hvala за besedo. Я рез на концу би упрашала... Е, е, Благодаря. Един въпрос, защото има нещо, което ме притеснява. Защо Сметната палата и комисията направиха преглед е, едва през настоящата година. А този процес тече от 2008 година насам. Контролът трябва да бъде актуален. Гуде фраге. Председателката, това е един много добър въпрос, който първо трябва да зададем на Европейската сметна палата, Господин Кубик. We are now able to do it earlier because this process was in the course. So we decided... Нямаше възможност да го направим по-рано, защото процесът беше в развитие. Изчакахме да приключи и затова го направихме сега. А как подходи комисията към проверката? Бяхте ли изненадани? Благодаря. Прегледа и на нередностите всъщност са нещо регулярно в нашата дейност. Някои от нередностите бяха установени преди няколко години. И това беше взето предвид при новите законодателни проекти и актовете прияти през 2011. Процесът беше доста дълъг. Някои от тези слабости бяха вече известни и доведоха до изменения в законодателния пакет, за да не се допускат такива нередности в бъдеще. преглед на процедурата за изравняване на съответствието един пример за това. Благодаря. Möchte die Berichterstatterin nochmal nachfragen? Nein. Докладчикът иска ли да вземе отношение? Не. С това приключваме обсъждането на тази точка. Благодарим ви за информацията. При всички положения ще продължим да работим по специалния доклад на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване на отговорност. Преминаваме към следващата точка, точка 8. Сърдечно приветствам с добре дошъл генералния секретар на парламента господин Клаус Веле. Радвам се, че се отзовахте на поканата ни. Днес ще говорим за последващи действия след, след освобождаването на парламента от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година. Нашият докладчик не е тук, не знам и дали ще дойде, затова веднага давам думата на вас. Да, Entschuldigung, das kam bei mir nicht an, dass wir einen, Председателката, извинете, не знаех, че докладчикът има свой представител, господин Вон. Заповядайте. Uh, uh, Благодаря, извинявайте, че не ви информирах предварително. докладчикът нямаше възможност да дойде и ме помоли да се изкаже от него име. Аз съм докладчик за бюджета на парламента през 2013 година, така че работихме заедно с генералния секретар. Целта беше спестявания без да намалим ефективността на работата на депутатите и на служителите. Замразихме дневните за три е, години е, разходите за писмен превод е, и устен превод. Парламентът трябва да е доволен, защото Сметната палата даде позитивно становище за бюджета 2012 година. Има какво да се направи за спестяване в рамките на нашия бюджет при освобождаването от отговорност бяха поставени е, сериозни въпроси и е, се попита за неща е, за бъдещия период, дали телевизията е най-ефективният начин да популяризираме своята работа, увеличението на броя на старшите служители – Спомням си, че имаше специална, специален лимит за разходите за пътуване. Накрая няколко въпроса след освобождаването от отговорността. Надявам се, че генералният секретар ще отговори. Първият въпрос интернализацията на, на службите за сигурност. Там имаше някои планове, дали бяха приведени в действие. Какви действия се предприемат, ако има нарушение на сигурността в парламента и евентуално какви са разходите за това. Мерките за информационната кампания 2013 2013 година беше ключова година за тази дейност. Имаше ли оценка на въздействието на средствата, които са дадени за тази кампания? Има ли спестявания накрая от сътрудничество между институциите за писмен превод, например? Има ли планове за сътрудничество с тези институции, за да съкратим бюджета на парламента. Благодаря. Благодаря. Думата има господин генералният секретар Веле. Благодаря, госпожо председател. Нека първо направям кратък преглед на важните според нас промени от 2012 година. След това ще се спра върху конкретните въпроси, които постави представителят на вашия докладчик господин Дерек Вон. Говорим за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година. Това освобождаване от отговорност вече е факт за 99%, с 6% повече в сравнение с предходната година. но се договорихме, след като бъде приключена процедурата по освобождаване на отговорност, тук да обсъдим някои въпроси, свързани с изпълнението това е и целта на днешното заседание. Както каза господин Вон, бяха реализирани значителни економии на ниво структури в сътрудничество с бюрото и Комисията по бюджетен контрол. В бюрото бе създадена специална работна група по този въпрос. В областта на устния превод бяха реализирани годишни структурни Економи в размер от 15 милиона евро. Те бяха реализирани в резултат от много по-доброто разпределение на заседанията на комисиите в рамките на една седмица. Намалихме значително броя на нощните заседания в Страсбург, въпреки по-големия обем на работата към края на законодателния мандат – освен това, там където имаше някои излишни постове в областта на устния превод, най-вече на национално равнище, ги съкратихме. Съкратихме почти 40 поста или по-скоро ги преместихме от устния превод към политическата дейност. В областта на писмения превод, според нас, економите ще възлизат на поне 10 милиона 8 милиона ще бъдат економисани, тъй като в бъдеще вече няма автоматично всички текстове от пленарните заседания да се превеждат на всички езици. Става дума за всички текстове на изказванията на депутатите. Сега текстовете ще се превеждат само по желание на отделни депутати. В миналото те се превеждаха на всички езици, без това да бъде изискано от нито един депутат. Като цяло увеличихме ефективността на работата на писмените си преводачи с почти 50% увеличихме тяхната производителност с почти 50%. Може би, когато говорим за писмен превод, трябва да говорим по-скоро за натовареност, а не за производителност. Някои преводачи, които с определени езици, които в миналото бяха много натоварени, сега са по-малко натоварени. Други пък бяха не толкова натоварени, не защото не искаха да работят, а просто защото имаше грешки в управлението. И в тази област прехвърлихме известен брой постове към политическата дейност. Управление на сградния фонд. По отношение на сградата Конрад Аденауер спестихме 10 милиона евро кабинетите бяха преместени в друга а, сграда, от което проистекоха по-малко разходи. Следвахме стратегия, която бе в основата и на докладите за бюджета. Мотото ни бе економ, економии и новаторски подход. Установихме, че бюджета нарастваше в много по-малка степен в сравнение с миналото, с 1,9% при инфлация от 2,6%. Тоест в реално изражение бюджетът намаля. И ако при това положение искаме да предприемаме някакви нови дейности, то ще трябва да се запитаме кои от дейностите си в миналото можем да преустановим. установихме, че има четири области, в които може да се подобрят услугите, предоставени на депутатите. Същевременно установихме, че има седем области, в които можем да реализираме економии. Междувременно през 2014 година можем да направим равносметка на резултатите от тази мярка. Подобрихме работата на службата за научно-изследователска дейност, която работи за депутатите. През 2013 година създадохме собствена такава служба, която вече работи много активно контролът върху прилагането на законодателството, актовете за делегиране и изпълнителните актове. В тази област упражняваме много по-широки контролни функции. Извършихме и много активна организационна дейност на ниво отдели, както и на ниво парламентарни комисии. Промени се начинът на функциониране на парламентарните комисии. Направихме преглед на всички области на работа, за да установим в кои области до момента не е бил упражняван системен контрол. Установихме, че такъв контрол до момента не е бил упражняван върху международните споразумения дали наистина ангажиментите по тези споразумения се спазват. Опитваме се да работим по-усилено и върху контрола върху клаузите за преразглеждане. Във всички тези области в момента упражняваме систематичен автоматичен контрол. Има и още една област, в която установихме, че не подпомагаме достатъчно депутатите. Става дума за организацията, например оборудването на кабинетите. В края на миналия законодателен мандат, според мене, тук цареше положение, поне в кабинетите на някои депутати, което според мен бе неприемливо. Понякога 4-5 депутати трябваше да си делят един малък кабинет, нещо, което не бе допустимо по белгийското законодателство. Запитахме се как можем да решим този проблем. Решихме, че хиляда административни служители могат да се преместят в по-отдалечена сграда. Сградата Square Demus. С това в основните ни сгради се освободи значителен брой помещения. 450 такива модула, които предоставихме на депутатите тук в Брюксел. С това постигнахме много по-добро разпределение на кабинетите сред депутатите. Разполагаме, както казах, с 450 допълнителни кабинета. Пред подобен проблем ще сме изправени и в Страсбург. Там ще бъде предоставена сградата Хавел, предполагам през 2016 година. В тази сграда ще можем да оборудваме около 350 до 450 допълнителни кабинета намаля броят на служителите в основните ни сгради в Брюксел. Така се облегчи положението и с останалата ни инфраструктура. Не знам дали усещате това. Надявам се да го усещате. Но до момента асансьорите, столовете наистина бяха препълнени, а сега след като от основните ни сгради се изнесоха от около 1000 служители, може да очакваме известно облегчение. Отворихме и два нови стола, така че няма в бъдеще да зависим от един единствен доставчик. Така ще има по-голямо предлагане, ще има и повече конкуренция. Четвъртата област, в която трябва да усъвършенстваме работата си е подпомагането на депутатите по места. Мисля, че тук е добре услугите в областта на информационните технологии постепенно да могат да бъдат предоставени по места на депутатите в кабинетите им би трябвало по места те да разполагат със същия капацитет в областта на информационните технологии, с който разполагат и в Брюксел, и в Страсбург. За всичко това са необходими средства, които трябва да бъдат економисани другаде. Установили сме седем области, в които могат да бъдат реализирани економии Например, измененията, които се внасят в парламентарните комисии. В бъдеще те ще се превеждат към езиците на членовете на комисиите, но не и към всички официални езици. Всеки един член на комисия ползва определени езици. Може една комисия да не ползва всички официални езици. Ако, разбира се, някой член на комисия иска измененията да бъдат преведени към определен език, който ползва, това ще е възможно. Но измененията няма да се превеждат автоматично към всички официални езици. Така ще се избегнат излишни писмени преводи с и ще економисаме около 450 000 евро годишно. Взехме решение за сключването на споразумение за сътрудничество с Економически и социален комитет и Комитета на регионите. Бяхме на мнение, че двата комитета разполагат със свръхкапацитет в областта на писмения превод. Първоначално те не бяха на същото мнение, но в крайна сметка промениха становището си. Взехме решение, което е изгодно и за двете страни, а именно до 80 служители от двата комитета ще работят в бъдеще в службата за научни изследвания на парламента. Така ще се съкрати свръхкапацитетът в двата комитета, като ние ще имаме възможност да увеличим персонала на дирекцията за научно-изследователска дейност почти двойно от 75 на близо 150 служители. Тази дирекция ще предоставя услуги и на двата комитета. Тоест, за тях ще проистъкат реални допълнителни ползи. Ще проистъкат ползи и за парламента тъй като ако двата комитета могат да се ползват от услугите на служба за научно-изследователска дейност, това ще се отрази добре върху работата на всички ни. Всички ние работим в рамките на един и същи законодателен цикъл и е добре всички страни да се възползват от едни и същи услуги, без от това да проистичат допълнителни разходи. За първи път на ниво институции има такава възможност и мисля, че трябва да благодарим за това постижение и на политическото ръководство на Комитета на регионите и економическия и социален комитет. Сключено е и политическо споразумение за по-тясно сътрудничество на ниво администрация, например използване на съвместни капацитети в областта на информационните технологии. Трета област, в която могат да се реализират економии е устният превод. Устният превод в периоди, когато няма толкова много заседания. В тези моменти, когато устните преводачи не могат да бъдат разпределени на конкретни заседания. Тогава те ще могат да предлагат услугите си на Комитета на регионите и Економически и социален комитет, което също ще доведе до економии. Бюрото на миналото си заседание даде разрешение за по-активно ползване на сградата на за ползване от страна на Комитета на регионите на сградата на парламента и на преводаческите услуги на парламента. Има софтуер за управление на персонала, който не сме използвали до момента. Мисля, че можем да използваме софтуера, който използват и двата комитета. С това ще можем да економисаме около 3,7 милиона евро. Пето, началото на заседания на комисии, ако те започват в 14.30 часа вместо в 15 часа, то ще спечелим допълнително време устен превод, без от това да проистекат допълнителни разходи. не предоставянето на документи на хартиен носител. Виждате, че все още не сме се освободили изцяло от хартияните носители, но се опитваме да ограничим ползването им. През изминалите 10 години потреблението на хартия тук в парламента намаля с 50%. Смятаме, че можем да го намалим с още 10%, ако последваме добрия пример на Комисията по околна среда от изминалия мандат. Какво направи тя? Две неща. Първо, не всички протоколи от заседанията автоматично се разпечатваха по-голямата си част протоколите се разпространяваха в електронен вариант. Второ, всеки депутат получаваше по две папки на по две досиета на хартиен носител. Не искаме изцяло да се откажем обаче от хартиените носители, така както направи Холандският сенат – защо? Защото опитът показва, че ако вече изобщо на централно ниво не се предоставят документи на хартиен носител, то се използват отделните принтери по места, което води до много по-големи разходи. Ако не предоставяме централно документи на хартиен носител, може би дори ще загубим повече в финансово изражение. Затова няма изцяло да се отказваме от хартията. По въпроса на господин Вон за сигурността. През изминалите години предприехме значителни промени в организацията на ниво сигурност. Решихме вместо да възлагаме предоставянето на тези услуги на външни изпълнители, които биха могли да са монополисти, да ги възлагаме на свои служители, които биха били по-лоялни. Бихме могли да ги обучаваме. В дългосрочен план, както казахте, биха могли да са по-лоялни към институцията. В момента тече процес по акредитиране на служителите за сигурност. Наясно сме, че продължава да има недостатъци. Те са на ниво най-вече гарантиране на сигурността извън сградите. Извън сградите ние имаме много ограничени възможности за действие тъй като нямаме съответните прерогативи, най-вече тук в Брюксел. Тук в Брюксел имаме реален проблем, тъй като властите в града не проявяват готовност да се ангажират реално за разлика от Страсбург, където ако възникне опасност, властите ни предоставят подкрепа. демонстрацията на кюрдите бяхме уведомени за нея предната вечер, но ако да речем няколко стотин кюрди искат да влязат тук в сградата на парламента, не могат да ги спрат десетина-15 полицаи. За това ръководството на парламента реши да проведе интензивни разговори с белгийските власти, за да поемат те своята отговорност за гарантирането на сигурността извън сградите на парламента, за да ни предоставят по-активна и по-надежна подкрепа в сравнение с миналото. Ще трябва също така да помислим с какви възможности разполагаме за мерки за сигурност и тук в сградата. Имам предвид, например, вратите, входните врати, доколко те са устойчиви на натиск отвън. Ако, например, стотици души решат да нахуят в сградата, би трябвало вратите да могат да устоят на този натиск. но не би трябвало и да се наранят. Информационната кампания извършва се оценка на въздействието им. Мога да ви цитирам една цифра, която би била интересна още на този етап. И тя е свързана с така наречените водещи кандидати. Опитахме се да подкрепим процеса по излъчване на кандидатури на водещи кандидати. Какви бяха последиците от прилагането на тази концепция? Бяха извършени проучвания в отделните държави и членки. Бе поставен въпросът защо хората са гласували по време на европейските избори. Дали това е свързано с излъчването на водещи кандидатури? И отделните държави членки дадоха различни отговори, което не е изненадващо. В Обединеното кралство, например, само 1% от запитаните отговориха, че са гласували, тъй като са били излъчени водещи кандидатури. Там на тези кандидатури не бе придадена толкова голяма публичност. А в Германия, Австрия и Люксембург почти 12% от Участвалите в анкетата заявиха, че водещите кандидати са били основната мотивация да подадат гласа си. Можем да кажем, че около 9 милиона граждани са решили да подадат гласа си, най-вече защото бяха издигнати водещи кандидатури като дял от общото население на Европейския съюз. Тази цифра може би не е толкова голяма, но не е и за пренебрегване. По третия ви въпрос, въпроса за междуинституционалното сътрудничество. Вече сме установили сътрудничество с Комитета на регионите, Економически и социален комитет, които се помещават и в сгради близо до нашата. Много е важно да стиковаме дейността си с тяхната. Не е задължително всички институции да участват в това сътрудничество, но онези, които участват, трябва да направят така, че сътрудничеството да е от полза от всички, с други, за всички. С други думи, трябва да проявяваме уважение един към друг, да се държим приятелски мисля, че установеното сътрудничество показа как то може да бъде използвано в полза на всички. Председателката. Вече от 10 години съм тук и мога да кажа, че се подобри качеството на услугите за депутатите. Времената, когато трябваше да се борим за инсталирането на трети телефонен апарат в кабинетите си, вече отминаха. Радвам се, че бяха отчетени нашите искания например във връзка с устния превод или превода на писмения превод на изказванията на депутатите в пленарна зала. Наистина много спорове се водеха по този въпрос. Радвам се, че в резултат от тези спорове бе постигнат някакъв успех. Госпожа Яла Сендер. Gracias, Е, En primer lugar, excusarme por haber llegado. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, че малко закъснях. Изказването на генералния секретар беше започнало. Благодаря за отговорите, които даде на някои доста трудни въпроси. Има някои подобрения, които трудно се забелязват. Интерпарламентарните делегации, например, има подобрения в организацията на посещенията в други държави и контактите с други парламенти. Предлагам да се проведат специални посещения във връзка с някои проекти в други държави, с които имаме интерпарламентарни отношения. интерпарламентарните делегации е, е, могат да имат някои затруднения, най-вече по линия на езиците. Един въпрос за възможността за предоставяме на услуги при поискване има интерес към някои а, изменения. Някои колеги следят много внимателно промените в проекто текстовете. Този интерес не е интерес на всички колеги. Добре е, е да се опитаме е, да организираме такава услуга при поискване. А пък връзката с е, двата комитета, казахте, че се търси синергия. чувал съм известни опасения от членовете на комитетите, че по линия на сътрудничеството, като че ли на парламентът прекалява. Трябва да се запази баланса между институциите. И по другия въпрос да не се използва хартия. Има проблеми с връзката Wi-Fi. Понякога е трудно да се използват страниците там. има нужда от цялостна стратегия за проблемите, които бяха споменати. Парламента трябва да бъде достъпен за гражданите, същевременно трябва да има определено ниво на, на сигурност и безопасност в сградата на парламента. Ja, herzlichen Dank. Ähm, Äh, благодаря, госпожо председател. А, а, благодаря, госпожо, за въпросите. Първо, за а, интерпарламентарните делегации. Текат интензивни дискусии между политическите групи за това как да се подобри работата Въпросът е как можем по-добре да обвържем опита на държавите с експертния опит. Ще трябва да запитаме делегациите какви конкретни цели искат да постигнат, но времено ще трябва да им се даде възможности по-добре да представят своите резултати по важни доклади. По време на преговорите за бюджета за тази година заявихме, че милиона много лесно могат да бъдат економисани в областта на сградния фонд. 11 милиона трябваше да бъдат економисани от текущи мерки. Взехме решение в началото на новия мандат първо да се учредят междупарламентарните делегации и едва през следващата година да могат да осъществяват пътувания. Няколко думи и за измененията. Също като и преди, всяко едно изменение, което може, което не е прието в парламентарната комисия, въпреки това ще може да бъде внесено в пленарната зала. Понякога депутатите решават обаче, че изменението може би не е толкова важно и не го внасят в пленарната зала. Но на етап пленарна зала гражданите ще трябва да могат да се запознаят с измененията на своите родни езици. Са някои изменения, обаче, както казах, още в парламентарната комисия се взема решение, че не са толкова важни и не се внасят в пленарната зала. По въпроса за сътрудничеството с двата комитета. В рамките на едно сътрудничество по-големият партньор винаги трябва да проявява особена воля за съдействие. Именно той трябва в най-голяма степен да се съобразява с останалите. В рамките на сътрудничеството с двата комитета, Комитета на регионите, економически и социален комитет, ние сме най-големият партньор, т.е. на нас се пада отговорността за доброто му функциониране. Радваме се, че за това сътрудничество отговаря господин Валкарсел, който доскоро бе председател на Комитета на регионите. Сигурен съм, че той ще прояви необходимата деликатност. Сигурен съм също така, че знае и какво е на дневен ред за двата комитета и че ще допринесе за постигането и на техните цели. По въпроса за сигурността, това е първостепенен приоритет за новосформираното бюро. На последното си заседание то много подробно обсъди този въпрос. Сигурен съм, че той ще бъде на дневен ред и на следващото ни заседание. Не бива да прибързваме. Първо трябва да извършим подробно проучване. Ясно е обаче още от сега, че в областта на сигурността извън сградите ни, както и отчасти тук в сградите, има още какво да се направи. Господин Де Йонг. Е, благодаря. Искам да благодаря на генералния секретар е, за политиката на економии, извършена там, където това е необходимо. Както винаги съм казвал, възникват поредица въпроси, които не получиха отговор. Е, ето защо ще се опитам да получа по-точни отговори, по-конкретно наградата Лукс. Казва се, че е, парламента трябва да осъществява по-ефективно економии как ще се получат, как ще се реализират допълнителни економии. Не ни казват какви са мащабите на тези мерки. Има различни фактори, които играят роля. Кои са тези фактори? Какво можем да очакваме? и бих искал да получа по-точен отговор. Декларацията за интереси на парламента беше проведена анкета от Transparency International. Там беше, предоста... Там беше разработена база данни с декларацията за интереси на парламентаристите парламентът не може да извърши тази работа самостоятелно и тя беше извършена от Transparency International. Те са независими и е, проверих достоверността на данните. В бъдеще е, ще имаме идентична система. Що се отнася до възстановяването на дневните разходи на девета страница – Парламентът би искал да има една таблица, която да дава възможност за контрол. Бих искал да попитам, не може ли да ни се каже каква, как, какви ще бъдат разходите за секретарията, ако всички тези разходи, свързани с е, дневните разходи станат предмет на контрол. Какви са разходите, с които е свързан контролът? И по-нататък е, дневните разходи казват ни, че няма точна представа за тяхното ниво. Те не са индексирани спрямо инфлацията, така че има какво още да се каже – аз не мога да обясня на избирателите, че получавам дневни разходи, които не се индексират. Има препоръка на парламента и петима членове на кабинета бяха назначени на висши длъжности. И какво означава това? и по-нататък на 12 и 13 страница се говори за предизборната кампания. Много проявявам интерес към проучването на въздействието. Виждаме, че интересът от страна на избирателите е бил относително слаб. Става дума за външна организация – която получи 5 милиона евро и в крайна сметка страните са гласували, избирателната активност е била по-ниска, отколкото на предишните избори. Службата комуникации ни е представила списък на всички дейности, което е чудесно, но всъщност най-важното е да направим така, че гражданите да отидат до урните. Аз констатирам чисто и просто, че избирателната активност беше по низко следователно трябва кампанията да бъде ориентирана към всички, които не са гласували. Благодаря за тези въпроси. Наградата Лукс. Ние Отчитаме въпроса за разходите, но както казахте, няма, конкретна, няма конкретен график за економии. Ние представихме стратегия за ресторантите на Комисията за бюджетен контрол искаме да има различни доставчици. Не би трябвало да разчитаме на монопол. Има, разполагаме с възможности за приготвяне на храна и в крайна сметка фирма, специализирана фирма използва това оборудване. и Искаме да има конкуренция и различни доставчици. В новата ценова политика отчетахме е, въпроси, имащи отношение към здравето. Има недостиг е, на е, столове. Искаме хората да се хранят по-здравословно и всички повишения на цените ще отразяват това. Здравословните храни цените на здравословните храни ще се повишават в по-малка степен, отколкото а, на по-нездравословните. В продължение на 10 години нямаше никаква индексация на цените. Това не е редно. В крайна сметка се натрупва дефицит и когато в крайна сметка се направи индексация, тя е доста сериозна. Така че е по-добре редовно да се адаптират цените, а не това да става на редки интервали. По този начин ще избегнем и дефицита. Имаме подробна стратегия на бюрото, която ще се изпълнява постепенно. Това ще върви и ръка за ръка с а, усилията за прозрачност, информацията и данните на Transparency International са в е, интернет. Може би е добре да уточним какво означава почетна служба и изразяват се доста са подозрения за работата на депутатите. Смятат се, че това е почетна длъжност и се стигат до погрешни заключения. Сега дневните разходи в резолюцията е предвиден облегчен режим на управление и контрол. И ние се опитахме е, да изложим точно какво означава това. Е, насоки, списък, е, разходи. Това е записано в доклада за облегчения режим. Към това се стремим по отношение на длъжностите. Е, тези решения се взимат от е, бюрото е, и това става редовно. Тези конкретни решения бяха взети с голямо мнозинство, защото бюрото прецени, че става дума за добри подходящи кандидати за съответните работни места. Последният въпрос. Äh, избирателната активност. Тенденцията във всички демократични избори говори за намаляване на тази активност с 2,5% при всеки следващи избори. Постепенно намалява, постепенно избирателната активност намалява. При нас става дума за 0,9%, което е по-малко от общата тенденция – Има данни, че става дума за това, че гражданите трябва да знаят за какво става дума. Гласоподавателите искат да знаят кой ще ги ръководи. Така е и в принационалните избори. Това е което стимулира гласоподавателите и системата на шпицен кандидати успя да привлече 9 милиона. Очевидно стратегията се е оказала а, правилно. Аз мисля, че не бива да забравяме, че средствата, за които говорим, са средства на дънакоплаците. Ето защо ние сме длъжни да ограничаваме разходите. Притеснявам се от страница 19, където се говори за 18 допълнителни длъжности. Казва се, че са е по-малко, отколкото за другите институции. Поста АД-14 съответства на а, заплатата на британския министр-председател, като четем различията в данъчното облагане. Така че всеки 20 служител в парламента получава повече от британския министр-председател. Това е погрешно. Но въпреки това не се казва, че е по-малко, отколкото другите институции. По въпроса за сигурността трябва да кажа, че обясненията и уверенията, които получихме, достатъчно, достатъчни. Не, не съм, не успяхте да ме убедите, че няма да има други инциденти. Мога ли само да попитам? Всъщност, на колко възлизат економии от това, че охраната състои от служители на парламента. Надбавките за администрация е това, че средствата просто се плащат в банковите сметки. Няма контрол. Аз самият трябва да полагам огромни усилия, за да съм сигурен, че това, което правя, е прозрачно и мога да покажа на гласоподавателите, че няма нищо нередно. Няма никакви механизми за контрол. Ами това е много важно за всяка демократична система. Облегченият режим, който се състои от насоки, един елемент, но трябва да има а, нормални механизми за контрол. Що се отнася до а, цените за наградата за лукс, това не е разход. Става дума за поне половин милион евро средства на дънакоплаците. И то за нещо, от което няма никаква практическа полза. И накрая за ресторантите и столовете, те не трябва да са на загуба. Когато аз отида да обядвам в стола, ми аз трябва да платя цялата цена, пълната цена и разходи. Не можем да прехвърляме цената на, а, на дънакоплаците. Обмислете тези въпроси. Да, Нашата комисия винаги се е борила за, до, за коректно изразходване на обществените средства, но също така и свободния мандат. Има, трябва да отчитаме и разликата в традициите. Господин генерален секретар, нека ви поправя. Заявихте, че към тази категория спадат един от 20, на всеки 20 служители. Това не е вярно. Имаме 6000 служители и в случая става дума за 70 от тях. Попитахте какви са разходите за допълнителните мерки за сигурност. В областта на сигурността по линията на, струк... на преструктурирането постигнахме економии. Това, че възлагаме услугите в областта на сигурността на наши служители, доведе до економии. Не се стига до вменяване на допълнителна тежест на дънакоплаците, по-скоро обратното. Олекотеният режим, това не е формулировка избрана от мен. Тя се съдържа в доклада, който бе гласуван в пленарната зала. Просто цитирах този доклад. Мисля, че реакцията ни бе адекватна. Разбира се, политическото ръководство на парламента, бюрото отговаря за този въпрос, а не администрацията. Що се отнася до ресторантите, натрупаният дефицит, тъй като цените в продължение на дълго време не са били индексирани, бе изчистен през 2013 година бе намален до някъде, извинете, през 2013 година. Предприемаме и допълнителни мерки за по-нататъчното намаляване на този дефицит. В доклада се казва, че делът на постове АД-14, АД-16 е възлиза на разходи в размер от 1,6%, а препратката към 77 е всъщност препратка към параграф 77. Какво е несъответствието между цифрата, която цитирах аз и доклада, според вас? трябва да правим разлика. Въпросът се отнасяше до генерални директори и директори. Генералните директори и директорите Това са 56 поста. Но и на ние също има възможност да се стигне до АД 14 и сред административните служители има служители с ранг АД-14, но това не са служители с статута на генерални директори. Увеличи се броят на служителите с ранг АД-14, но решихме да заплащаме на генералните директори толкова колкото в миналото заплащахме на ръководители на отдели, т.е. понижихме ги в ранг по отношение на заплащането. нези, които биват назначени за директори и генерални директори, първо, първоначално са с по-нисък статут. Колегата Пипер. Благодаря. Много се радвам, че в областта на мерките за сигурност се прави повече. Радвам се, че се подхожда по-стратегически към тези мерки. Радвам се също така, че в бъдеще услугите в областта на сигурността ще се възлагат на наши служители. Въпрос за сигурността на данните. Аз самият вече бях засегнат на два пъти от проблеми в тази област. И службата за сигурност ми даде отговор едва след като на два пъти сезирах генералния секретар. Мисля, че службата за сигурност на данните трябва да проявява по-голяма отговорност. Не искам да мрънкам, но ако ни вземат на сериозно, нас депутатите, то би трябвало в някои области да има подобрение. Имам няколко въпроса във връзка с независимите депутати. Какви са критериите за назначаването на сътрудници на независимите депутати? и какви са техните права за ползване на сътрудници, служители на парламента. И още един въпрос. По-скоро с шеговита нотка. Наистина ли възнамерявате да ни потикнете към здравословно хранене? Т.е. в бъдеще да не субсидирате, например, пържолите, а по-скоро вегетарианските пици, да ги субсидирате за сметка на дънакоплатците. Мисля, че аз самият отговарям за това дали се храня здравословно или не. Тази отговорност не се пада на администрацията в парламента. Още един подобен шеговит въпрос. Вече не ни се сервира кафе тук в парламента. Какви економии проистекоха от това? Мога да ви дам точен отговор на последния въпрос. Економиите възлизат на половин милион евро годишно. Ja, aber die Frage war nach der Einsparung. Also die Einsparung bringt eine halbe Million Euro. Економиите възлизат на половин милион евро годишно. Целта ни е да економисаме общо 11 милиона евро и за целта трябва да се приложат най-различни мерки. По въпроса с сътрудниците на независимите депутати. Първо, и независимите депутати имат право на свои лични сътрудници, наравно с останалите депутати, членове на политически групи. Същевременно обаче те не членуват в политически групи, т.е. имат по-малка нужда от сътрудници. Има точна схема за разпределяне на сътрудниците между депутатите, членуващи в политически групи и независимите депутати. Схемата зависи от това, например, колко езика трябва да бъдат покрити. Независимите депутати имат свои сътрудници, но те са по-малко на брой, отколкото сътрудниците на депутатите, членове на политически групи, тъй като на ниво политически групи има по-голяма нужда от координационна дейност. В началото на, всяка, на всеки мандат се организира среща между членовете на политически групи и независимите депутати. Така се прави и системна оценка на потребностите и на двете страни. Господин Хербранд. Um, Благодаря, госпожо председател. По време на избирателната кампания дебатът в държавите. В Холандия, например, беше повлиян от финансирането в Европейския парламент. Така че нямаше възможност да се състои дебат за Европа. Страсбург постоянно се появява Знаем, че въпросът е труден за разрешаване от нас, но има други неща, които могат да бъдат решение. Дневните, разрешените разходи. Един от проблемите е, че няма прозрачност. Има информация в интернет, но ако погледна писмените отговори на господин Веле на въпросите, се забелязва пълна липса на прозрачност. Вижте е, е, точка 50 в резолюцията на парламента е, след мое предложение за изменение. Искахме да се оценят наново дневните за депутатите. Отговорът, който получаваме, е абсолютно неадекват, неадекватен. Целта беше да се направи пълна оценка какви са изчисленията, които стоят зад сумите, които получаваме като дневни. Защо сумата е, е същата в Белгия, ако живея тук но ако и лицето живее в Брюксел, получават същите дневни. Така че система като цяло не е, е подходяща. Дебатът е, продължава вече 5 години. Може би най-висшият орган в парламента е пленарното заседание, а не бюрото. След като е поискана оценка от пленарната зала, защо бюрото отказва. Може би ще ни обясните още веднъж, защо сте убеден, че бюрото е по-висока инстанция от пленарното заседание. Защо тогава се отказвате от пълна оценка? Защото всички тези неща подкопават доверието към политическата ни работа. В Холандия депутатите в Европейския парламент не се приемат на сериозно. Именно поради този въпрос можем да приемаме всякакви резолюции по всякакви въпроси. Ако не сме прозрачни с нашите финанси, никой няма да ни приеме сериозно. Това е повече от въпроса и дебата за Европа. Господин генерален секретар. Е Структурата, която разполага с компетенции, както сме казвали през изминалите години, е бюрото. Бюрото прилага правилото на отпускането на еднократна сума. Това е възможно съгласно финансовите правила в Европейския съюз. Отпускането на еднократни суми е свързано с по-малка административна тежест. В определени области се отпускат такива еднократни суми, в това число и в тази област. Разбира се, в бъдеще бюрото може да промени мнението си но това е становището му към момента и в случая бюрото разполага с компетенции. Excuse me, chair, but this, this is far from... Извинявайте, господин председател, но това не е отговор. Аз не оспорвам системата на единната сума. Само, че трябва да обясним на гражданите защо е прията тази система. Тя се основава на нещо, което аз не знам какво е то. Ние трябва да бъдем прозрачни. Както обясниха и другите колеги, става дума за средства на дънакоплаците. Нещата обаче излизат извън тези рамки. Вашият отговор показва какво да не правим. Ами такава е системата, такива са правилата. Това не е достатъчно. Аз не, мог, аз не мога да кажа това на холандските избиратели ще ме освиркат. И трябва да бъдем отчетни. Нека да обясним защо ни се плаща а, тази единна сума. И нека бъдем прозрачни. Eine Pauschale gibt. Вие не поставяте под съмнение системата за единната сума, вие питате колко, на колко възлиза. Това трябва да се изясни. В миналото бюрото смяташе, че част от разходите трябва да се покрият от единната сума. Тази единна сума, разбира се, може да е различна. На вебсайта има публична информация, където е, е записано точно какво е, включва. Вас ви притеснява сумата. Господин Парньо, Госпожо председател, господин генерален секретар, много се радвам, че съм тук и мога да задам въпроси за освобождаването от отговорност на парламента 2012 година. Искам да ви напомня, че аз бях докладчик е, за освобождаването от отговорност 2013 година. Аз е, ще се опитам да, извърш, да, да свърша максимално добре работата си. Ще разговарям с различните генерални дирекции на парламента. Стая предишните докладчици, с които разговарях, ми казаха, че това е много е, сериозна работа. Що се отнася до 2012 година, има няколко въпроса, които може да изглеждат технически, но според мен са много важни. Първият въпрос е по време на освобождаването от говора 2012 година установихме 2444 хиляди евро Планирането на тези разходи сега се подобри. Целта е, е прехвърлянето на суми да, да не бъде на толкова високо равнище. Следващия въпрос генералните дирекции представиха ли точен списък на дейностите, които са изнесени извън парламента и с какви разходи е свързано това? Трети въпрос независимата оценка на мултимедийните дейности. Проведено ли е, поедна ли е тази дейност и какви са заключенията, т.е. независимата оценка на мултимедийните а, онлайн а, програми. Разполагаме ли с анализ на цената и ползата от телевизионния канал е, Европаро. Следващия въпрос. Общия бюджет е, за сградата Конрад Аденауер. Ще се спази ли този бюджет? Е, това е въпрос, който мнозина от нас си задават. И накрая – системите за е, информационно-комуникационните технологии на парламента направени ли, предмет ли са на експертен анализ след хакерските атаки? Това е началото на нашето сътрудничество. Оценката на, на хакерската атака с външни експерти анализирахме ситуацията и се натъкнахме на един конкретен проблем. Депутати и или служители са имали достъп до по-поверителна информация посредством системата за достъп на външни лица, където защитата е по-слаба. Има ясно разграничение между системата за достъп за външни потребители от една страна и системата за достъп за депутати и служители. Така че е имало достъп до поверителна информация чрез е, необезопасена връзка. Този въпрос ще трябва да се реши. Депутатите и служители имат е, достъп чрез вътрешна мрежа е, до високо квалифицирани външни консултанти – ще предложат мерки. Разходите за разширяването на Конрад Аденауер. Пред няколко години получихме една много неприятна изненада. Решихме да не приемем много скъпите оферти и Тръжната процедура е на, достигнала до напреден етап и би трябвало да, да останем в рамките на бюджета или даже под него. Това ще бъде за първи, това ще случи за първи път. За първи път ще успеем да останем в рамките на първоначално предвидения бюджет. Постигнахме сериозен напредък в тръжната процедура и сме удовлетворени от това, че няма да превишим бюджета. Телевизионният канал Europaro се е предмет на периодичен оценка. Хубаво е, че разходите спаднаха и броят посещения се увеличи. И така, намаляване на разходите, но увеличаване на броя на зрителите. Да, има какво да се направи в тази област, но не можем да загърбим а, видеотехниката. Ние не сме телевизионен канал, така да се каже. Е, това е възможност да се сваля видеоматериал. Можем да продължим да го усъвършенстваме този канал и ще трябва да видим как да оптимизираме ефективността на системата. Попитахте за проучване, то би трябвало да е готово до края на годината. Но проектът редовно се оценява. Сега прехвърлянето на средства към следващата година. Това е нещо, което се променя зависи от определени проекти, дали ще успеем да ги реализираме тази година, дали ще опитаме да намерим изход от проблема. Бих казал, че няма отрицателни тенденции в Европейския парламент. И това е много хубаво. В различните години ситуацията е различна и не е изключено да се, наложи, да се наложат допълнителни мерки. Господин Тойн. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин генерален секретар Веле. Първо, благодаря ви за изложението. Важно е според мен да изтъкнем вече постигнатите успехи. Ще имаме и други възможности да правим това. В отговор на нашите въпроси казахте, че броят на полетите туристическа класа е, значително се е увеличил. Това е една област, в която парламентът наистина полага много големи усилия в това число и за сметка на комфорта по време на пътуване на депутатите. Парламента полага наистина големи усилия за економисването на средства на данакоплатците. Дадохте за пример и услугите в областта на превода. Дадохте отговор и на въпроса на колегата Яла Сендер за делегациите. Смятате ли, че в тази област може да се постигне известна гъвкавост, що се отнася до броя дни в които заседават делегациите. Може ли да се възползваме по-гъвкаво от наличния капацитет, за да не се стига до допълнителни разходи? Друг въпрос. Въпроса за отчитането при посещения на групи външни посетители. До момента Обмисляли ли сте възможността да работите по тази тема, например на ниво работна или експертна група? Първо по последния ви въпрос за групите външни посетители. Този въпрос бе обсъждан много оживено и по време на миналия мандат в бюрото. Постигнахме голям напредък, най-вече, що се отнася до разбивката на отделните разходи. Например, разходи за пътувания и разходи за нощувки. По отношение на разбивката вече постигнахме много голям напредък. Бюрото по време на миналия мандат държеше да се продължи с изплащането на пари в брой. Мисля, че този въпрос ще бъде представен на вниманието и на новосформираното бюро. То ще трябва да обмисли въпроса за това дали в светлината на техническия напредък не би трябвало да има промяна. делегациите на парламентарните комисии. Ще трябва да видим как стои този въпрос сега в началото на мандата. Мисля, че разделението, така както се прилага към момента, е добро. Така можем да се възползваме от капацитета си през цялата седмица. Разбира се, някои слотове са по-популярни от други. През изминалия мандат предприехме някои мерки, например, за да запазим слотове за тристранните разговори. Няма чак толкова много тристранни разговори, обаче, от което се освобождава капацитет. Господин Барт Стас напусна залата и сега по-добре виждам господин Виланд, член на бюрото. Приветствам го с добре дошъл. Аз съм последната записала се за изказване и също имам няколко въпроса по последващия доклад. Там се засягаше въпроса за публикуването на всички приложения към въпросите с искане за писмен отговор. Към момента тези въпроси не могат да се публикуват на нашата страница в интернет. Бе възложено проучване на осъществимостта. Мисля, че трябва да постигнем прозрачност по отношение на разходите. Мисля, че в момента процедурата така както действа в момента е много бюрократична. Ако аз искам да се запозная с приложенията към въпросите с искане за писмен отговор, трябва да изискам да ми се изпратят допълнително. въпросът за пенсионния фонд. Дефицитът се повиши от 155 милиона на 207 милиона. Ще трябва да говорим по този въпрос по време на следващата процедура за освобождаване от отговорност. Не знаем какви са причините за нарастването на дефицита. Задаваме си редовния въпрос, кой ще го погаси и как да реши парламента този проблем. Сигурна съм, че ще можете да ми отговорите. Въпрос 21. Там нямаше яснота по отношение на това дали Европейската сметна палата или ОЛАФ са направили проверка на Дома на европейската история и на службата за сигурност със седалище в Единбург. Благодаря. По първия въпрос, въпроса за приложенията, полагаме усилия да създадем възможност за публикуването им. Искането Станишев предварителните плащания са извърнати в пълен размер. Третият въпрос за пенсионния фонд. Става въпрос за времето, когато депутатите не придобиваха пенсионни права. За това бе предвидена и помощна конструкция. А, междувременно вече е взето решение за установяването на пенсионен фонд за новопостъпили депутати. Бюрото взе съответното решение. Всъщност това решение бе взето на първото и второто заседание на бюрото, на което присъствах като генерален секретар. Бюрото взе решение да увеличи пенсионната възраст. Вече няма възможност за извършването на плащания в брой бе взето решение и за други ограничения по отношение на придобивките. времено обаче решихме, че поемаме отговорност за ангажиментите, които поема институцията спрямо пенсионираните се депутати. Нито един от тях не трябва да остава без пенсия. Това бе решението така както бе взето през април 2009 година. Междувременно бяха внесени жалби от някои от членовете на пенсионния фонд. По всички тези жалби вече е взето отрицателно решение, т.е. Остава си в сила решението на бюрото от 1 април 2009 година. От една страна се ограничават придобивките, от друга страна обаче всеки следва да придобие право на пенсия и да се възползва от него. Въпреки, че се ограничават придобивките, институцията се задължава да изплаща такива. А на последния въпрос ще ви отговоря писменно. Благодаря. Както винаги, разговорът ни бе съдържателен. Беше важно да проведем това разискване, тъй като виждаме, че се извършват големи промени. Мисля, че разговорът бе много интересен. Благодаря ви, че ни отделихте от времето си. Благодаря на всички колеги, които участваха в разискванията. Ще ви видим отново, когато обсъждаме освобождаването от отговорност за 2013 година. А с колегите ще се видим утре сутринта. Инес. Президента, си, solamente quería recordarle al secretario. Благодаря, госпожо председател. Само да припомня на генералния секретар, че имаме нужда от докладите на директорите. Тези доклади все още не са на наше разположение. За нас е важно да ги получим. Не остава много време, за да си свършим работата по тях. Нека да ги изпратят максимално бързо. Е, Ще разполагате с тях утре.